запазим най-ценното от културата и да се откажем от най-лошото. Ние трябва да кажем пределно категорично, че насилието не може да намери оправдание в традицията или религията, нито пък културата. Ние сме за всеобщи ценности и права, заложени в хартата на ОНЕ. И ние трябва да бъдем пределно твърди. Трябва също така да работим за промяна на културните нагласи и да подкрепим една от дейностите за овластяване на жените. Дейност, която се извършва в много от нашите страни. Нека да работим с професионалистите в областта на образованието, здравеопазването и социалните услуги, за да видим кои са рисковите групи в интерес на превенцията. Госпожо председател, аз се присъединих към кампанията на Комисията за нулева толерантност срещу гениталното съкътяване на жени. Надявам се, че и други ще се присъединят към тази кампания и ще можем да работим с обединени усилия. Госпожа Гурма има думата. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Въпреки, че е, проблемът все повече става видим за международната общност, е, е, тази практика продължава. Не става дума само за много тежко нарушение на правата на жени и момичета, но и за много е, сериозни проблеми за тяхното здраве и за много сериозни проблеми с тяхното участие в обществото. Много е трудно е, да се провеждат е, кампании за превенция. Има няколко успешни кампании, е, проведени от Европейския съюз заедно с ОНИЦЕФ, които се основават на диалог и техните резултати са насърчаващи. Трябва да се засилят усилията и трябва да се е, създаде по-широк план за действие за борба срещу насилието, свързано с полова принадлежност. Европейския институт за равенство между половете разработва програми и мерки за борба срещу гениталното осъкътяване на жените. Надявам се, че ще стане възможно практиката да се преследва наказателно дори там, където е извършена извън границите на Европейския съюз върху хора, живеещи в Европейския съюз. Благодаря на, на комисаря Фюле, че приема а, тази тема при сърце. От такива мъже имаме нужда. Госпожа Латфорд. Благодаря. Много се радвам, че мога да участвам в този дебат между представители на личните партии тук. И също така се радвам, че вече не говорим за обрязване на жените, защото е, става дума действително за осъкътяване, обезобразяване, за измъчване на деца. Счита се, че до, от 20 до 65 хиляди са жертвите на това осъкътяване в Обединеното кралство. 65 хиляди момичета, които потенциално са застрашени. Това е риск, който абсолютно не може да бъде е, толериран. Би следвало да има незабавен е, съдебен процес в такива случаи, защото е, те, това деяние е обявено за криминално от десетки години, но нищо подобно не се случва. В момента е създадена мрежа от прокурори, в, които се борят с тази практика в Обединеното кралство. Тя се е оглавява от жена и се надявам, че ще има повече резултати. Много се радвам, че има и европейски инициативи. Много се гордея също така, че виден наш политик се организира с предоставяне на, международ... на помощ за борба с тази практика. Тя в момента ще посети Буркина Фасо и също така оглавява една компания по Twitter, за която ви призовавам да се присъедините. Госпожа Бауер. Благодаря. Както става ясно тази дискусия, между нас има консенсус, че наличните данни са шокиращи. Каза се, че повече от 140 000 жени са били жертви на това явление. Най-сегните страни са Египет, Сомалия, Судан. Там до 98% от жените и момичетата са засегнати. В други страни, като Нигерия, Того, около 50% са, са подложени. Практиката се извършва не само в Африка, но и в Близкия изток, в Оман и в бедуински общности. Статистическите данни на УНИЦЕФ, които анализира данните от 29 страни в Африка, в които явлението е най-разпространено, показват, че 18 от тези страни са в Централна Западна Африка и узакатяването засяга една пета от жените в страните на Юкот Сахар. Имайки предвид, че гениталното усъкътяване се на, на, на тази практика се подлагат млади момичета, ние трябва да говорим за сериозно нарушаване на правата на детето. В резултат на иммиграцията и беженските потоци, гениталното усъкътяване сега се практикува от етнически общности в други части на света, в това число Европейския съюз, както беше казано, 500 хиляди жени е, и момичета се смята, че са изложени на риск. 10 държави членки имат конкретни наказателно-правни разпоредби срещу гениталното съкътяване, но възоснова на наказателния кодекс могат да се започнат наказателно-правни действия. Държавните имат в някои държави членки се признава принципа за екстратериториалност. В някои държави членки, както беше казано, във Франция Броят на засегнатите жени е 60 хиляди, в Обединеното кралство 65 хиляди, както беше казано, независимо от наказателното преследване на тази практика в Европейския съюз практиката се запазва. С други думи, ние имаме нужда от стрикно спазване на законите. Председателката, благодари, благодаря госпожа Гарсия Перес. Благодаря много, госпожо председател. Гениталното съкътяване на жените е форма на насилие срещу жени и момичета. Това е много тежко нарушение на основните права. Европейският парламент действително трябваше да се захване с тази тема. Става дума за 500 хиляди момичета и жени в Европа, милиони по света, 17 хиляди момичета само в моята страна, Испания, са застрашени от такова усъкътяване. Затова можем само да приветстваме стратегията на комисията по тази тема и да настоим да се премине от думи към дела. Трябва да се организират хората, трябва да се работи и с е, стратегически мерки, за да се преодолее тази тежка форма за насилие е, срещу жените. Трябва да се образоват и а, е, обучават по темата и работещите в здравеопазването. Трябва да работим и с гражданското общество, защото това е отрешаващо значение, ако искаме да поставим край на тази ужасяваща практика, която просто не трябва да съществува в 21 век. Ако който и да било се опитва да оправдае практиката, използвайки всевъзможни извинения, твърдо трябва да заявим, че традицион, традициите, културата имат значение, но не трябва да нарушават правата на човека, госпожа Хол. Е, много е, искам да приветствам е, инициативата на моята колега Лин Федерстън в Обединеното кралство, защото ние целим да прекратим тази практика за цяло поколение, както в нашата страна и зад граница. Затова призовавам комисията да продължи работата си за страните членки и да отдели средства за целенасочени местни проекти, защото най-добрите резултати идват от проекти на място в местните общности. Когато семейства идват и казват, че е, са прекратили тази практика, ето това е резултат. Но освен да действаме на място, е много важно е, да се действа и на най-високо дипломатическо ниво. Европейския съюз трябва да действа с глобалните си партньори, примерно с Африканския съюз, за да има консенсус в борбата с тези практики. Тук в Страсбург ще има среща на Общата парламентарна асамблея през следващата заседание в Страсбург и искам да разбера какво планира комисията дали и ще се възползва от възможността на тази среща да призове за общи действия между Европейския съюз и Африка, за да засили ангажимента им за прекратяване, за борба с тези практики. И напълно правилно е изказването на комисията, че това е насилие над деца. Госпожа Матера. Благодаря, госпожо председател. Колеги, днес искам да привлека вниманието на Европейската комисия върху това, че насилие срещу жените трябва да бъде приоритетен въпрос, защото когато говорим за генитално усъкътяване, говорим за насилие срещу жените. Парламентът вече гласува доклад по собствена инициатива по тази тема. Но тази тема отново е в центъра на вниманието на Европейския съюз. Това е отвратително посегателство срещу жените, срещу тези 500 хиляди жени на нашия континент, които са били подложени на тази практика. Това е плесница срещу милионите жени по света и децата, които гледат към Европа като към център на правата на човека. Гордея се с това, че моята страна прие закон през 2007 година, който забранява гениталното усъкътяване и предвижда множество дейности за борба срещу тази неприемлива форма на насилие. Ето, колеги и господин комисар, най-силният инструмент, с който разполагаме е превенция и борба. Още един път много се радвам с това, че в моята страна са отделени 4 милиона средства за кампания за информация. Тя се нарича Никой не бива да бъде изключен. Кампанията е насочена към родителите от иммигрантски происход, с които ги насърчават да проявяват отговорно отношение и да не практикуват усъкътяването. Предвиден е и зелен номер, на който да се приемат сигнали. Европейския съюз трябва да заложи на конкретни форми на обмен на добри практики, по-конкретно в подкрепа на резолюцията на Генералната асамблея на ООН за гениталното съкътяване. Тази резолюция не бива да се възприема като, изолирана, като изолирано действие а, срещу насилието, срещу жените. Госпожа Костело госпожо председател. Днес на Международния ден за борба срещу гениталното съкътяване на жените и затова е подходящо, че обсъждаме темата тук в Европейския съюз. Става дума за една практика, която е ужасяваща. 140 милиона жени са преживели това насилие по света. 2 милиона всяка година а, го преживяват. Има половин милион жени в Европейския съюз, които са преживели тази практика, която често а, е насочена срещу деца. Това е форма на насилие срещу деца, която води до много тежки здравни, а, физически и психически проблеми. Затова е необходимо да се подкрепят съответните кампании като кампанията на Amnesty International and FGM. В повечето страни има разпоредби, които забраняват тази практика и в Ахмед, една млада жена от Сомалия, проведе кампания и в Ирландия и наскоро и в Ирландия тази практика беше забранено. Усъкътяването, гениталното усъкътяване не може да бъде продължавано поради извинения, свързани с култура и религия. Всички страни в Африканския съюз подкрепиха резолюцията на ООН против гениталното осъкътяване на жени, но независимо от това, в повечето страни и особено в Африканския рок практиката продължава. Ива Ахмед ще се върне в Сомалия скоро, за да продължи кампанията си срещу гениталното съкътяване. Трябва да работим заедно, координирано, за да подкрепим кампанията End FGM и можете да подкрепите петицията на страницата endfgm.org. Госпожа Моран Шартия. Благодаря. Ето, сега дискутираме една тема, по която реално не би трябвало дори да се говори, защото не би трябвало да съществува. И тя засяга въпросите на равнопоставеността между гражданите, запазването на правата на жените, борбата срещу насилие. Но днес не чух нищо конкретно по въпроса. А, ние се позоваваме на хартата на основните права, на конвенцията, разбира се, срещу борбата с насилието, но ние наясно ли сме колко са жертвите на гениталното усъкътяване а, на жените? Нямаме изобщо представа, защото а, е, гениталното усъкътяване е изключително жестока практика, практика на потискане на жените, на, всъщност на млади момичета, на, на деца. И е, ние трябва абсолютно да се мобилизираме в борбата срещу подобни е, действия. Това са културни практики, но те освен това са и варварски Става дума за усъкътяване за цял живот с съответните проблеми за здравето, хигиенни проблеми, е много често свързани с фатален изход. Не можем да се съгласим с това. Дали това се случва в Европа или извън Европа, ние не можем да решим, че не, не отговаряме за това. Във всички случаи ние трябва да сме отговорни, защото това е едно сериозно нарушение на правата за здраве, за сигурност, за правото да не бъдеш подлаган на мъчения, на изтезавания и на потискащо отношение. Франция е една от първите страни, които предоставя обежище на жертви на генитално осикатяване и ние планираме да въведем закон за защита на подобни жертви. Във всички случаи ние трябва да започнем а, с компании за информация, с а, а, съвместна работа с младите мъже, за защита на тези жени, защото никоя е, традиционна практика не може да бъде признавана, ако е толкова варварска. Също така можем да се позовем на член 4, който е, очаква от нас да въведем една е, реална законодателство в борба с тези практики. Господин Кашман. Благодаря. Докато се поздравяваме, че днес е Международния ден срещу е, гениталното съкътяване, аз не смятам, че имам повод за поздравление. Всеки ден трябва да бъде ден за действие срещу усъкътяването. 15 години Откак... Аз съм тук от 15 години и не мога да повярвам, че още призоваваме за действие. Приветствам съобщението на комисията. То е насочено към 6 генерални дирекции, тъй като въпросът е хоризонтален, но ние имаме нужда от план за действие и то преди края на настоящия мандат. Гениталното съкътяване на жените е е, международно признато погазване на правата на човека, на жените и децата. И въпроса може да се решава само ако признаем холистичните права на жените. Това означава сексуалните и репродуктивни права. Правото на жената, а не на мъжа и не на е, поповете и църковниците да решават е, как жената да разполага с тялото си. Аз съм, аз съм виждал Последиците от това осъкътяване, те са ужасяващи. Време е за действие. Цифрите в държавите членки са ужасяващи. Но господин Кифюле, знам, че вие се вслушвате. Ние трябва да разговаряме с приятелите си и онези, които не искат да работят по този въпрос. Няма альтернатива, трябва да се сложи край. По-малко думи, повече действия. Призовавам всички държави членки да при подпишат конвенцията за борба срещу насилието срещу жените. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че никога повече няма, няма да ни се налага да обсъждаме този проблем. Трябва да говорим за ефектите от плана за действие. Госпожа Коста има думата сега. Аз мисля, че всички ние сме убедени, че практиката на генитално сукътяване трябва да се води на две нива. Едната беше напомнена от колегата Кашман, Въпросът е, е хоризонтален, т.е. законодателство и хармонизация на националното законодателство и директивите на Европейския съюз може да помогне, защото в Европейския съюз имаме различни законодателства. В някои случаи тази практика се осъществява срещу е, малолетни, а други, като в Италия, са, законите са много по-строги Комисарят Фюле преди малко каза, че ние трябва да дадем много ясен сигнал, когато водим двустранни разходи. Защото практиката и законодателството трябва да станат част от принципа повече за повече, more for more. Това е лозунг, който приехме като водиш взаимоотношенията с страни от Африка, но и не само там. Трето, в страни, като нашите колегата Матера спомена за Италия, 6000 деца са подложени на тази практика. Аз мисля, че те са повече. За съжаление, има цели общности, в които това е задължителен ритуал. Да, това е част от културата, религията. Ето срещу тях трябва да бъде насочена а, информационната кампания. Няма да бъде достатъчно само да разговаряме. Господин Коферат има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Гениталното съкътяване на жените, както беше казано, е една от вратителните форми на посегателство срещу жените, по-конкретно срещу а, малолетните. Ето защото срещу него трябва да се борим с всички инструменти, с които разполагаме. Това, което е направено е не е малко, но не е достатъчно. Кое би било полезно, както напомни колегата Коста, трябва да насочим действията си срещу е, културните представи. Няма никакво оправдание за това посегателство. Но трябва да тръгнем от училище. В Европейския съюз всеки път, когато разработва политика за развитие, за гражданството, трябва да добави към тази политика санкции и културни стимули за защитата на правата на личността. Трябва да направим така, че да се осъзнае, че това е нарушаване на правата на малолетните и жените. Не само репресия, но и дейности насочени срещу менталитета. Господа Томсен има думата за две минути. Благодаря много госпожо председател. Господин комисар, под претекста на традицията и ритуалите се практикува генитално съкотяване на жени и тук в Европейския съюз. 500 хиляди са жените пострадали от тази практика тук в Европейския съюз. хиляди са момичетата, които са застрашени от тази практика. Става дума за много тежка форма на насилие срещу жените и а, нямат каквито и да било медицински аргументи, които да могат да защитят тази практика. Много често тя се провежда в много нехигиенични условия, без каквито и да било болко успокояващи. Затова трябва да се направи всичко възможно да се засилят е, усилията за борба срещу гениталното усъкътяване на жените. Много се радвам, че комисията е, приема политика на нулева толерантност спрямо това престъпление. Сега очакваме една сериозна и всеобхватна кампания в Европа срещу тази неприемлива форма на насилие. Благодаря, господин Малсер, две минути. Благодаря, госпожо председател. Масова, масовия приток на иммигранти извън, от извън границите на Европейския съюз води и до присъствието на подобни практики в е, Европейския съюз. Гениталното съкратяване е криминализирано деяние от 30 години вече, но на практика нищо не е направено много е важно да се провеждат кампании за разясняване, защото това помага. Но когато това престъпление не е извършено в Европейския съюз, ние не можем нищо да направим, защото жените просто след това биват връщани в родните си страни. Мисля, че това е една от проблемите, които се сблъскваме в съдебното преследване. Благодаря. Сега стигаме до е, процедура на спонтанни изказвания. Господа Прендергаст. Благодаря много, госпожо председател. На всеки 11 секунди една момиче някъде по света преживява ужасяващата процедура на премахване на е, различни елементи от своите гениталии с ужасяващи инструменти, включително парчета стъкло в нехигиенични условия. Крайните резултати са ужасяващи. Тази варварска практика няма нищо общо с културата и религията. Това е изтезание, това е престъпление. Работила съм като акушерка и знам колко тежко е раждането за тези жени и какви тежки са последиците е, за тяхното здраве след раждането. Много се радвам, че днес имаме възможност да хвърлим светлина на този процес. Господин Беньон. Uh, Благодаря. Аз зададох много подобен писмен въпрос на комисията като днешния, след като един мой избирател е, ми обърна внимание на кампанията, която се провежда в моя избирателен регион против тези практики. Също колегата Лин Федерстън в коалиционното правителство в Обединеното кралство започна кампания против тази практика, защото това е едно неприемливо нарушение на правата на хиляди е, жени и девойки, живеещи в Европейския съюз. Затова питам, защо Европейския съюз не повдига повече тези проблеми на международна сцена и защо не прави повече усилия за изкореняване на тези практики, като повече работа в общностите, които практикуват това. Благодаря. Сега за да приключим дебата, давам думата на комисар Фюле. Благодаря много, господин председател. Госпожо председател, извинете. Е, много е, ви благодаря, че включихте темата за гениталното съкътяване на жените в дневния ред днес. Никой не заслужава да бъде подлаган на такова ужасяващо насилие. Приветствам факта, че толкова депутати в Европейския парламент се ангажират с темата и, и си поставят за цел да се край, сложи край на тази тежка практика, като, както и на насилието срещу жените като цяло. Е, всеки ден е, хиляди жени в Европа се стават жертва на насилие, на изнасилвания. Е, гениталното съкътяване в Европа и по света води до много тежки последици за жените и до много тежки рискове и при раждането. В Европейския парламент и в Европейския съюз се а, водят сериозни кампании и има сериозни инициативи за, край, за поставяне на край на това много тежко престъпление. Европейската комисия подкрепя държавите членки във всичките им усилия да постигнат е, сериозни резултати в премахването на всички форми на насилие срещу жените и използва всички компетенции, с които се разполага на европейско равнище за това. Жени, правата на жените и момичетата са основни, когато комисията обсъжда бюджетите за работа в трети страни. Това не е всичко. Парите не са всичко. Става дума и за борба за изграждане на глобален консенсус. Последните споразумения в търговската област, подписани от Европейския съюз, включват цялостната рамка в тази област и я въвеждат в отношенията с трети страни, както и в широките споразумения за асоцииране. И винаги има клаузи, настояващи на зачитането на правата на човека като основен елемент за отношенията, уреждани от съответния договор. И е, се провежда диалог по много е, широк кръг от въпроси, свързани с правата на човека. Уважаеми дами и господа депутати, нека да продължим да си сътрудничим ангажирано в тази тема и да използваме всяка възможност да постигнем напредък. Моят колега госпожа Рединг възнамерява да разгледа внимателно всички предложения, включително това, което госпожа Хол направи днес. Благодаря, господин Фюлес. Това приключи дебата по тази тема. По резолюцията ще се гласува днес в 12 часа. Нека сега да преминем към устния въпрос, свързан с НИА-2, програмата за действие за